Uh, Още веднъж добър ден на всички. Започваме с обясненията на ВОД. Първият оратор, господин Мамикинс. Извинявам се за това, че произнесох името неправилно. Имате една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Аз съм напълно съгласен, че трябва да се гарантира финансова стабилност и капитала трябва да се използва за финансиране на реалната економика, а не за спекулации. Видяхме какво се случи през 2008 година, финансови балони и така нататък. Нашия живот не е компютърна игра, която може да бъде рестартирана наново, след като е поет риск. Ето защо имаме нужда от рискове и ето защо секюритизацията е важна част от един добре финансиращ финансов пазар. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. Преминаваме нататък. Доклада, доклада е същия. Думата има госпожа Крупа. Е, очевидно гласувам е, за резолюция. Разбира се, аз гласувах в подкрепа на резолюцията за борба срещу сексуалния тормоз не само на работното място. В Европейския парламент има представители на гражданите на Европа. Те трябва да имат известен престиж, свързан с положението, което заемат. Има някои аспекти, свързани с Истанбулската конвенция, които имат значение в този смисъл. Надявам се, че предложените действия няма да намалят действията, които са предвидени. Понякога се създават закони, които са в ущърп на семействата и се забравят някои християнски ценности. Също има атаки срещу семейството като традиционно семейство, състоящо се от майка и от баща. може да се стигне до много лошо отношение към жените. Госпожа Заборска. Благодаря, господин председател. Подобно на останалите колеги, за мен сексуалният турмоз е абсолютно неприемлив. И като всички колеги депутати, аз считам, че ние в институциите трябва да правим и повече, за да се прекрати тази форма на тормоз. Има предложения за конкретни мерки, аз ги подадох, но за съжаление имаше и колеги, които а, се опитаха да се възползват от формулировките. за одобряване на конвенцията от Истанбул парламента не може да накара на сила страните членки. Господин Юрек за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, подобно на Ана Заборска, мисля, че е скандално, че използваме драмата на жените, които са обект на нападение, на дискриминации, е, за да прилагаме през задната врата Истанбулската конвенция. Знаем какво се случва. Е, има сексуален турмоз е, в филмовата индустрия. Знаем, че жените се подлагат на сексуален турмоз и когато работят на, на определени места. Не знам обаче в парламента кой носи отговорност за подобни случаи. И изисквам онези, които третират жените по позорен начин, да бъдат посочени с пръст. Знаем, че полицията много често скрива връзките между незаконната миграция и нападенията срещу жените. Тук искам да споделя с вас няколко размисли във връзка с това, което се случи в Кьон. Използваме тази драма, за да прилагаме през задната врата Истанбулската конвенция. Благодаря. Преминаваме нататък към а, доклада Хакмар. Господин Мамикин за една минута. Искам да подчертая важността на кохезионната политика. Тя е най-важният инструмент за преодоляване на разликите в регионите и в моята страна, Латвия, осигурява близо 70% от инвестициите. Трябва да се запази това след 2020 година. Средствата не трябва да бъдат намалявани след 2020 година. Ние загубихме доста през последните години, демографското положение не е благоприятно, хората напускат страната поради ниско заплащане и липса на перспективи. Намираме се в опасна клопка. Инвестициите ще намалеят, ако намалеят инвестициите от тези средства, тази клопка ще стане още по-сериозна. Господин Джамбаски има думата за една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, гласувах против доклада, тъй като в него има точки, които не мога да се съглася. Економическият растеж е равномерно разпределен в Европа именно заради това, че не може да се прилага еднакъв подход към страните членки абсолютно не мога да се съглася с призива за допълнителни съвместни усилия за подобряване интеграцията на мигранти и хора с мигрантски произход на пазара на труда. смятам че преди всичко трябва да се разрешат проблемите на собствените ни държави на първо място огромното неравенство неравнопоставеност между държавите от западната и източната част на съюза. в тази връзка това което трябва да прави комисията е да наказва държавите които прилагат протекционистична политика като например германия франция белгия и италия защото в източните държави има голяма безработица а младите хора са бъдещето на европа. друга тема е че голяма част от мигрантите не бягат от война а са икономически мигранти дошли в европа с тази цел достъп до пазара на труда. благодаря за вниманието. Uh, Преминаваме към доклада Каспари, мандат за провеждането на търговски преговори с Австралия. Господин Селимович за една минута. Благодаря, господин председател. Австралия и Швеция имат дълга традиция за търговия. Имаме изходни, е, сходна култура за водена на бизнеса. Над хиляда шведски компании, примерно, се занимават с бизнес в Австралия, което води до 11 милиарда шведски крони експорт от Швеция. Много се радвам, че ще бъде продължен мандата. Призовавам комисията и всички партньори да направят така, че е, тази сделка да е прозрачна, безопасна и амбициозна, а да не чакаме споразуменията за свободна търговия. Благодаря, господин Кели, по същата тема. Свободната търговия кривъгълен камък на Европейския съюз. Липсът е, ясноти за това какво ще се случи за пазара в е, Обединеното кралство. Трябва да се укрепят пазарите. Е, Австралия е третия по големина търговски партньор след Япония и Китай. има доста силни взаимовръзки между Австралия и Ирландия и едно такова споразумение ще укрепи допълнително тези връзки, ще се а, отворят пазарите, ще се насърчи конкуренцията. Но може да има и някои отрицателни последици а, върху млечния сектор а, и сектора на а, телешкото месо. Важно е да се отчетат тези по-чувствителни сектори, да има квоти и да се предвиди клауза за преразглеждане след няколко години. Господин Джамбаски за една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, подкрепих доклада на колегата Каспари относно предложения мандат за провеждане на търговски преговори с Австралия, защото напускането на Европейския съюз със сигурност е, е напускането на великобритания на европейския съюз със сигурност ще бъде загуба за свободната търговия а както е известно свободният пазар и свободната търговия са крайъгълните камъни на които е основан европейският съюз. преговорите трябва да започнат колкото е възможно по скоро и трябва да се придържаме към компетенциите които съюзът има в тази сфера. благодаря за вниманието. Uh, Преминаваме към следващия доклад на Даниел Каспари. Мандат за преговори мандат за търговски преговори с Нова Зеландия. Господин Селимович за една минута. Благодаря, господин председател. Когато измерваме пазарния дял, Нова Зеландия е осмият най-голям пазар за експорт от Швеция. Това означава, че нашите е, взаимоотношения трябва да бъдат и по-разширени. Очакваме и двата партньора да излязат с една модерна, амбициозна, справедлива в и, а, и всеобхватно търговско а, споразумение. Право, колега. И за двата а, доклада успяхте да говорите само по една година. Господин Джамбаски, имате една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, подкрепих този доклад на колегата Гаспари и гласувах за него по същите причини, поради които подкрепих и предишния именно доклад относно предложения мандат за провеждане на търговски преговори с нова зеландия. мотивите ми са подобни европейският съюз се нуждае от нови пазари свободната търговия е, е, е основата на крайъгълен камък на европейския съюз. преговорите трябва да започнат колкото е възможно по бързо трябва да се придържаме към компетенциите които съюзът има в тази сфера защото както нова зеландия така и австралия могат и ще бъдат важни икономически партньори и по този начин показваме своята подкрепа. благодаря за вниманието. Благодаря. Това беше последния оратор. Така приключваме с дебата и прекратяваме временно заседанието до 3 часа. Господин Мамикинс, имате късмет, защото току-що произнесох последното си изречение. Тък му приключих с обясненията на ВОД. Добре, преминаваме към последния доклад е, мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2015 година. Само господин Мамикинс ще се изкаже. Благодаря. Уважаеми колеги, през 2015 година все още броя на нарушенията е твърде висок. 1600 някъде са те. Има много нарушения на европейското право, най-вече в областта на правосъдието, основните права, вътрешния маркет, транспорта, жилищното настаняване, образованието и културата. Нарушаването на прилагането на правото на ЕС е много опасно. То подкопава доверието у хората и е свързано с материални последици. Ето защо би трябвало да работим в тясна връзка с Европейската комисия, националните правителства и парламенти. На първо място обаче е необходимо да осъзнаем какъв е истинския характер на нарушенията? Едва след това ще можем да се справим с този проблем. Гласувах за. Благодаря, благодаря, уважаеми колега. Това вече наистина беше последния оратор. Дебат приключи. Заседанието ще продължи в 3 часа след обед. Благодаря и приятен обяд на всички.